Уважаеми приятели, започваме заседанието. Нези, които закъсняват, ще дойдат по-късно. На това заседание има превод на всички, с изключение на харватски. Искам също така да кажа, че тук имаме няколко групи посетители. Госпожа Моран Шартие поканила група 10 журналисти, които ще следят гласуването на доклада за командированите работниците. Един от тях е телевизионен журналист, който ще снима част от гласуването. Също така господин Шолц е, по, Шолц е поканил телевизионен екип и те ще следят гласуването по командироването на работниците. Господин Неоклис или Киотис е кога, когато пристигне, ще бъде домаки на 55 посетители на заседанието на ЕМПО по време на първата точка в дневния, ремен, на дневния ред, а именно съвместно заседание ЕМПО Тран. Все още очакваме госпожа Дели. Без да бъдем неучтиви, в интерес на графика ще започнем по бавно, за да я изчакаме. Започваме с изслушването. Общ, условия на труд на обилните работници в транспорта. Добре дошли на всички участници, особено нашите гост-експерти, които ще а, споделят своите размисли. Радваме се, че го организираме това изслушване заедно с комисията ТРАН. И както знаете, пътният шосейният транспорт е най-популярният транспорт. Три четвърти от всичкият вътрешен товарен транспорт в Европейския съюз беше автомобилен. Що се отнася до превоза на пътници, автомобилният транспорт осигурява 90% от всички пътнико-километри. В сектора работят 10,6 милиона души, както в транспорта, така и в складовата дейност. Разчетите показват, че злоупотребата, социалните и праварни права на Европейския съюз – влияят отрицателно върху условията на труд на шофьорите. Например, остават нерешени въпроси, свързани с нередовно работно време, което е по-дълго от средното и е с нетипични часове. Има и други рискови фактори, които трябва да бъдат разгледани като дълги периоди извън дома, недостиг на време, натиск свързан с времето, неадекватни възможности за почивка и плащане основано на резултатите. Засилване на конкуренцията, свързана с разходите и с възникването на сложни понякога незаконни практики в областта на търговна бизнес дейността и заетостта. Високите регулаторни разходи не само изкривяват конкуренцията, но и създават опасност от това шофьорите да бъдат лишени от защитата си. Поради мобилният характер на дейността в международния автомобилен транспорт, е, специфично закон... специфичното законодателство се смята за най-подходящия начин да бъдат е, е, решени тези предизвикателства заедно с други европейски инициативи, насочени към подобряване на функционирането на вътрешния автомобилен транспорт. На 31 март 2017 година в рамките на рамката е, е, Европа на път Европейската комисия прие предложение за директива за командироване на работниците в автомобилния транспорт, предложение за минимални изисквания за максималните за максималното дневно и седмично работно време, почивка и тахографи, предложение за достъп до пазара на автомобилния транспорт. Искам да поканя с председателя Карима Дели от Комисията по транспорт и туризъм да каже няколко думи. Заповядайте. Госпожо председател, за мен е удоволствие да ви Приветствам с добре дошли. Днес автомобилният транспорт играе огромно, огромна роля за европейската економика и е, това Политиката, която искаме да разработим, е политика основана на разбирането, че секторът а, трябва да е стабилен, устойчив, но също така и стабилен, който да осигурява възможност за доставка и превоз на стоки във вътрешния пазар, но най-вече сектор, който да е стабилен и да осигурява еднакво третиране на всички работещи в Европа с едно златно правило, че Европейския съюз трябва да отстоява условията на труд. И когато говорим но за условията на труд, имаме предвид добри условия на труд – Както чухме, комисията предложи ново законодателство за автомобилния транспорт. Трябва да сме сигурни, че това законодателство е в състояние действително да подобри труда на работещите. Трябва да помогнем на всички, които участват в този сектор, да спазват съществуващите правила. Следователно, въпросите свързани с пазара и социалните условия ще бъдат разглеждани заедно, за да можем да постигнем балансиран резултат, държайки сметка за добавената стойност на Европейския съюз и интересите на гражданите. Парламентът е, ще играе важна роля и ще даде сериозен принос, за да се постигнат тези цели и е, за да сме сигурни, че тези цели ще бъдат реализирани. Трябва всички ние трябва да решим заедно въпроса за социалния дъмпинг, който, е, който трови европейския проект. Разчитам на дебат с, участ... с активно участие, което да бъде и а, конкретно, то да ни помогне да решим проблемите, но също така да предвидим всички проблеми, на които сме свидетели а, всеки ден. Вярно е, че а, в а, дискусията днес ние ще разчитаме на важното участие. Нека обаче не затваряме очи пред истинския проблем и това е контролът. Въпросът за фирмите почтенски коти, въпросът за всички проблеми, е, свързани не само с минималното заплащане, но и условията на труд, е, както е, почивка, настаняване, така и транспорта. При всички случаи, госпожо председател, вашата комисия, както и моята, преследват една цел. И това е да успеем да отстояваме из интересите на работещите и да ги защитаваме. В, в тази доклад не се предвиждат работещи втора категория. Има, искаме една и съща защита за всички работещи. Госпожо председател, вие можете да разчитате на подкрепата на членовете на комисията ТРАН, които са многобройни в тази зал. Зала можете да решите, че те ще участват. Благодаря, госпожо Дели. Благодаря за встъпителните думи. Сега ще изслушаме петимата експерти, които сме поканили. Най-напред госпожа Вандер Велт, след това господин Парило. След това господин Мачей Вронски и господин Родригес Медал. Ще започнем с госпожа Вандерпелт, политически съветник в Европейската асоциация на автомобилните превозвачи. Заповядайте. Добър ден. Най-напред Нашата асоциация иска да ви благодари за възможността да сме тук и да представим своята гледна точка по предложенията за автомобилния пакет, по-конкретно командироването на работници. Най-напред обобщение на пакета. Предвижда се спазване на правилата за минимално заплащане и годишните ни платени почивни дни, тогава, когато шофьорът е командирован в територията на приемна държава членка. Според предложението, когато един шофьор е на в продължение на повече от три дни в приемната държава членка е командирован, следователно трябва да се спазва минималното заплащане и платена почивка. От друга страна, когато извършва международен превоз, за равен на 3 дни. Той не е командирован и когато има каботаж, винаги има командироване, независимо от продължителността на каботажа. Новото е, че предложението предвижда конкретни правила, по които се броят тези дни. Там се казва, че еже... Тогава, когато на ден се работи по-малко от 6 дни, работният ден е половин ден и когато се работи повече от 6 часа, се счита за пълен работен ден, периодите на почивка и периодите на разположение на територията в приемната държава членка се възприемат като работно време. Що се отнася до ясните защото нас е до дефинициите, има някои недостатъци. Е, как стои въпроса с транзита? В предложението транзита не се споменава. Ние смятаме, че трябва да се каже изрично, че транзитът не се счита за командироване. Има много несигурности по отношение на понятието минимално заплащане. Как стои въпроса с дневните надбавки, надбавки за час и друго подобни, секторни надбавки? Би било много по-добре да се каже кои елементи се възприемат за минимално заплащане и кои не са. И би било добре да има пълен списък с елементи, за които се смята, че са минимално заплащане. Ако няма ясни дефиниции, разговорите за това, дали ще се спазват правилата е, за плащането, е, ще, си оста... ще продължат без ясен отговор. Асоциацията смята, че е хубаво това, че има ясна дефиниция за това, което се смята за командироване и кои дейности са командироване, но има ясни правила за изчисление, има обаче един проблем. Тридневното правило ще бъде е, неизгодна за малки и средни предприятия в малки държави членки. Един пример, който да поясни това. Малко и средно предприятие от е, Испания, което превозва портокали от Испания е, за Холандия. Пътуването трае една седмица, т.е. отиване и връщане. Шофьорът започва пътуването в Испания. Ще пътува през Испания два дни, е, половин ден в Белгия и накрая пристига в Холандия, където ще разтовари и натовари наново за обратния курс за Белгия и Франция. Преминавайки през Франция и Белгия, той, се, той преминава транзит, това, че не е командироване. Разтоварването и претоварването в Холандия продължава повече от 6 часа. Това е един пълен ден. Разтоварването в Белгия отнема по-малко от 6 часа и това се брои за половин ден в Белгия. Ще продължи във Франция и дейностите там отнемат повече от един ден и 6 часа, т.е. това се бори за два дни. Същият шофьор а, прави този курс 4-5 пъти в седмица. Възоснова на правилата за изчисление, шофьорът ще бъде командирован във Франция за период от между 8 и 10 дни, в Холандия за между 4 и 5 дни и може би дори в Белгия за 3 дни, в зависимост от продължителността на дейностите му в Белгия и за да се доосложнят нещата, ще извърши каботаж в Люксембург, така че ще трябва да се плащат заплати в Люксембург. По време на този период социалните осигуровки се плащат в Испания. Законодателя ще трябва да прави сложни изчисления всеки месец за всеки отделен шофьор, защото всеки шофьор се изпраща на различни курсове. Този работодател ще трябва да познава заплатите, правилата за допълнителните часове, за надбавките, платените почивки в различните страни, през които минава шофьорът. Ние смятаме, че работодателите, особено малките и средни предприятия, ще трябва да използват скъпо струващи консултантски организации, които познават социалното законодателство в различните държави членки. Тъй като малките и средни предприятия нямат служителите, които могат да контролират и следят за спазването на тези правила. И всеки път, когато има промяна в поръчката, работодателят ще трябва пак да прави същите изчисления. Ние смятаме, че тези правила ще е, доведат до огромна административна тежа за фирмите и няма да са приложими. Освен неблагоприятните условия за предприятията, новите правила ще доведат до несигурност за шофьорите, тъй като всеки месец те ще трябва да спазват различно законодателство. Предложението предвижда и правила за административни задължения. Асоциацията се радва, че вече няма да има нужда повече от представител, тъй като това е нещо, което струва доста скъпо, но предложението все още предвижда различни задължения за регистрация, които са различни в различните страни. Има задължения и за наличието на определен документ в камиона. Ние пледираме за една европейска регистрационна платформа, където да се качват различни документи, като А1, трудовия договор, може би и платежните нареждания, за да не разпо... такава една платформа ще улесни процедурата за работодателя и шофьорът няма да се налага да държи документите в камиона. Ще се намали и възможността за грешки, дължащи се на забравяне. В заключение. Има още един сериозен аспект. Нелоялната конкуренция. Сегашната ситуация се дължи на огромните различия в разходите за труд. В някои страни разликите са три пъти по-високи или по-низки съответно. Има различия в социалното осигуряване няма, без значение от правилата, които ще се променят, няма да се промени нищо, докато продължават тези различия. Благодаря. Сега ще дам думата на господин а, Парило, който е председател на, на отдел автомобилен транспорт в Европейската федерация на транспортните работници. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа европейски депутати. Ще се спра на най-важното. Ние не подготвихме презентация на PowerPoint, но ще се опитам да насоча вашето внимание към основните въпроси за Европейската федерация на транспортните работници. Трудно може човек да не забележи дългите опашки от камиони покрай магистралите вечер и през седмицата. На 4 и 5 октомври 2017 година направихме посещение по зоните за паркинг и още веднъж установихме мизерните условия за пътуване и на трудовите условия и пътните условия на шофьорите. Нищо ново не видяхме. Видяхме а, отново шофьори, които живеят в лоши условия, няма санитарни възли на зоните за паркинг, миризмата на урина е голяма и самите шофьори готвят на място. Те са десетки и стотици и хиляди, с които в момента поддържаме връзка чрез социалните медии и чрез на форуми, предимно с румънски и полски шофьори. На някои от тези форуми има 45 000 членове, но при всички случаи това, което те описват е много тъжно. Миналата седмица по време на заседание в Букурещ се срещнахме с шофьори, които работят за една нордична компания и които предимно превозват отпадъци от северните страни към Германия. Те ни показаха снимки на товарене на тези отпадъци. Много често самите шофьори товарят камионите без защитни а, дрехи и никаква компенсация за работата, която извършват. Те обаче не смеят да се оплачат, тъй като в момента, в който се оплачат, биват заместени. Те са сигурни, че биват третирани по този начин, само защото са румънци. Социалните условия и трудовите условия са абсолютно непоносими и мисля, че само една с едно стабилно европейско законодателство може да промени нещата. Предложенията на Европейската комисия обаче не дават правилните решения на наболелите въпроси. Това е изходна точка, добра изходна, добър изходен пункт. също но обаче социалните проблеми и а, трудовите условия не са разгледани както трябва и проблемите не са решени. Всички предложения трябва да бъдат взаимосвързани. време за това не можем да разглеждаме едно предложение без да разглеждаме и другите предложения и последиците, които те биха имали върху като цяло трудовите условия. Например, предприятията почтенски кутии няма да изчезнат напълно следствие на това предложение. Ако предприятие, което има седалище в Белгия, отваря филиал в Румъния, за да намира работници и същевременно разполага с диспетчерски пункт в Словакия, може да се закрие филиала в Румъния, но не и диспетчерския център в Словакия по силата на новото предложение. Тоест, по този начин десетки хиляди шофьори ще бъдат лишени от своите права, от социално осигуряване, от здравни услуги и други. Завръщането у дома, предложено от Европейският съюз, не е ефективно решение и мярка. Първо трябва да се дефинира какво означава у дома и трябва да имаме и инструменти за провеждане на контрол за прибирането на съответния шофьор. Трябва също да така да се вземат мерки, защото завръщането у дома да бъде за сметка на предприятието така както е сега. Също така смятаме, че не е уместно да се предложи намаляване на седмичната почивка от 45 на 24 часа. В предложението се казва, че това ще спомогне шофьорите да се връщат по-често в къщи. Извинете, но това наистина е едно смешно предложение каквото и да казва комисията, това ще има прятки последици върху директивата за работното време и на практика работното време на а, шофьорите на камиони ще се удължи. Колкото до командироването, аб, съгласен съм, че трябва да се, да се преразгледа тази директива, но е, транспорта е чувствителен отрасъл. Е, директивата покрива и включва няколко видове транспорти и трябва да се обърне по-особено внимание на пътния транспорт, тъй като е, неговите проблеми са много по-специфични. Какви са нашите предложения? Що се отнася до фирмите пощенски кутии. Най-ефективният начин да ги премахнем или да изчезнат е да се изиска по-голямата част от дейността на транспортната фирма да се извършва в страната на седалището на фирмата. В Инак просто няма да изчезнат предприятията плъщенски кутии. Също така трябва да се запази работното време и времето за почивка, да няма промени. Трябва да се запази е, задължението за почиване 45 часа и да не се допускат дерогации. Колкото до завръщането у дома, не можем да обсъщаме този проблем в момента, тъй като трябва да разполагаме с дефиниция на завръщането в къщи. И когато наистина има такива дефиниции, и когато изрично се опомене, че разходите по завръщане в къщи ще бъдат поети от предприятието, за разлика от сега, тогава ще можем да обсъждаме това предложение. Колкото до командироването. Трябва да има специфични отраслови мерки за пътния транспорт. Точка черта. Само е, специфични мерки за изпълнение за сектора пътен транспорт. Не можем да приемеме пътният е, транспорта да бъде изваден от директивата за командироване, но с специални мерки. Командироването може да бъде контролирано. Добре контролирано чрез а, интелигентни устройства. Е, Европейската федерация приветства този дебат, който се организира днес от Европейският парламент. Радваме се, че европейските депутати считат че интелигентният тахи, тахиграф да бъде непременно инсталиран във всички камиони от през юни 2018 година, две години след като е, бъде пуснат на пазара. В противен случай просто всички ще станем за смях. Разбира се, има и други устройства, така наречени интелигентни устройства, които биха могли да свършат тази работа. За това ние настояваме да бъдат взети всички мерки за изпълнение на практика това, което обеща председателят Юнкер преди няколко години. Едно и също заплащане за един и същи труд на едно и също място. Ние сме готови да си сътрудничим с всички вас с, а, в дух на а, конструктивно сътрудничество, за да има свободно предвижване на европейските работници в Европа и всички те да бъдат третирани равноправно. Благодаря, господин Барело. Сега давам думата на господин Вронски, който е председател а, на а, транспортният е, асоциация на пътния транспорт в Польша. Господин Вронски, имате думата. Добър ден, госпожи и господа. Представлявам полската организация Транспорт и логистика Полша. Нашата организация включва предприемачи с над 25 000 служители. Ще кажа няколко думи за социалните условия на труд у нас, както и за пакета за мобилност. Искам да отговоря на въпроса дали той наистина ще реши всички проблеми. Първо, нека разгледаме развитието в автомобилния транспорт от 50-те до 70-те години насам. От тогава насам почти на всеки 10 години настъпва промяна в технологиите. Все повече се подобряват и условията на труд. В бъдеще вероятно водачите ще могат да управляват камионите дистанционно от домовете си. Както вече казах, все повече се подобряват условията им на труд. Условията на труд в сектора се диктуват от големите предприемачи. Всички тези големи предприемачи полагат усилия да отговарят на всички действащи стандарти. В какво се състои според мен реалният проблем? Тук съм съгласен с констатациите на господин Парио. Първо, има рискове за сигурността. Има происшествия по пътищата, Изложени са на рискове самите водачи. Освен това, липсват паркозони и зони за почивка. Липсват около 30 000 паркозони на територията на Европейския съюз, а съществуващите такива не са достатъчно добре оборудвани. Няма също така и достатъчно места за пренощуване извън кабините на камионите. Това представлява риск както за превозваните товари, така и за водачите. Друг важен проблем е стокообменът между периферни региони в Европейския съюз. Подобни курсове обикновено отнемат много време. Магистралите много често са задръстени. Може ли в такъв случай изобщо да се спази забраната за почивка в кабината на камиона? Както вече казах, задръстванията по магистралите действително са проблем в Европа. Отсечката Варшава-Брюксел е 1350 км, например. Всеки път ми трябват най-малко 3 часа за тази отсечка, заради задръстванията. Задръстванията са наистина огромен проблем. Няма също така и достатъчно места за пренощуване. Смятам, че пакетът за мобилност не откликва на реалните проблеми, пред които са изправени водачите ни. Пакетът за мобилност, според мен, дори ще създаде допълнителни проблеми. Както вече бе констатирано до тук, към момента кабините на камионите са много добре оборудвани. В онези държави, където Стандартът на живот не е толкова висок. Камионите понякога дори са по-добре оборудвани, отколкото в старите държави членки. Това не се взема предвид в пакета за мобилност. Леглата за почивка в ам, кабините на камионите са много по-добра възможност за почивка от някои други варианти. В Европейския съюз често се говори за равнопоставеност. Да, необходимо е равно третиране. Трябва да има равно заплащане за равен труд на цялата територия на Съюза. На цялата територия на Съюза водачите трябва да получават едно и също заплащане, но как ще решим социалните проблеми в Европа. Директивата за командированите работници, например, се отнася само до 1% от работната сила. Как ще гарантираме повсеместно равно заплащане за равен труд, ако законодателството ни се отнася само до 1% от работниците. Демагогско е това според мен. Ако на едно място се постигне равнопоставеност, то другаде ще има неравнопоставеност. Нека ви дам за пример двама водачи от едно полско дружество. Единият извършва курс до Испания, а другият до Беларус или Унгария. Единият ще получи 3710 евро, а другият водач, който е в същото положение, ще вземе само 1500 евро. Вероятно, ще можем да се справим с този вид неравнопоставеност в този случай, но това ще доведе до неравнопоставеност другаде. Какви са задълженията на работодателите? Какви задължения трябва да спази работодателят, за да отговори на изискванията по пакета за мобилност. Нашата организация се запозна с законодателството във Франция. което е с доста значителен обем. поне на хартиен носител. И как точно един по-дребен предприемач, едно малко и средно предприятие може да се ориентира в тази джунгла от разпоредби? Няма да му е възможно, според мен. Националните нормативни уредби, както и европейското законодателство, са много сложни. По принцип няма изключения от разпоредбите на директивата за командироването на работници. Това ще вмени голяма административна тежест на унези участници на пазара, които участват на много пазари. 80% от превозвачите са много малки дружества, дори микропредприятия, учредени от бивши водачи, които са теглили кредити за да създадат фирми. Тези водачи сами участват в работата на дружеството, участват в работата му и членове на техните семейства. Как тези семейни предприятия ще смогнат да спазят изискванията по законодателството? Не мисля, че ще бъдат в състояние да го направят. Нека сега разгледаме разликите в заплащането. Разликите в заплащането не са дъмпингова практика. Те не са нарушение на нечи права. Разликите в заплащането са естествена последица от економическото развитие на държавите членки все повече намаляват разликите в економическото развитие, тъй като работим все по-ефикасно, все по-активно се развиваме. Не бив, така се сближават и заплатите. Не бива административно отгоре да се налага хармонизиране в заплащането. Автомобилният транспорт е отрасъл, в който липсват много водачи. В Пол, Полша, например, липсват 4000 водачи. Водачите много бързо могат да сменят работодателя си. А на работодателя му е необходим месец, за да назначи нов водач. Новата нормативна уредба ще ни изправи пред риск от нередности. поради липса на яснота. Пакетът за мобилност може да изтласка от пазара на труда унези, за които бе създаден този пазар. Не можах да изложа всичките си тези, въпреки това ви благодаря за възможността да се изкажа днес тук. Благодаря ви, господин Вронски. Сега думата има господин Енгел Харт от Германската асоциация превози и логистика и обезвреждане на отпадъци. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, нека първо ви благодаря за отправената към нас покана, на която с удоволствие откликнахме. Ще ви представим пакета за мобилност през призмата на Германия. Но нека преди това кажа няколко думи за моята асоциация. Германската асоциация превози, логистика и обезвреждане на отпадъци към момента представлява 7000 оператори в областта на товарните превози. Те експлуатират хиляди превозни средства, дават работа на хиляди водачи. Ние сме водеща асоциация в този отрасъл. Автомобилните превози към момента са изправени пред огромни предизвикателства. Всеки ден до нас достигат новини от наши членове за това, че са и почти изчерпали потенциала си за превози и че трябва да уведомяват клиентите си за евентуални забавения. Освен това, дружествата не могат да дадат и в дългосрочен план информация за обема на дейността си. Това се дължи на много голямата липса на водачи, от която в момента са засегнати не само западноевропейските превозвачи, но и тези в източна Европа. Нека още веднъж кажа съвсем ясно. Ако сега не предприемем нищо, в цяла Европа ще сме изправени пред огромен проблем, тъй като просто няма вече да имаме водачи. Можем да говорим колкото си искаме за нормативната уредба, но ако няма водачи в отрасъла, отрасълът ще бъде изправен пред огромни проблеми. Като се има предвид това, настояваме в спешен порядък да се установи лоялна конкуренция, да се гарантират също така достойни условия на труд, отговарящи на социалните стандарти, както и минимални стандарти в отрасъла. Може да се реши проблемът с минималните стандарти за времето за управление и почивка, ако се въведе интелигентният тахограф. Той и според мен трябва да бъде въведен колкото се може по-бързо. Ако искаме да направим професията на водач отново привлекателна за младите хора, то ще трябва наистина да го направим, за да можем да гарантираме и доставките за промишлеността, и за домакинствата. 30 000 водачи дневно се пенсионират, а 15 000 водачи едновременно с това се обучават. Като се има предвид, че през едните години ще се удвои броят на населението, то виждате пред каква дилема и пред какви предстоящи проблеми сме изправени. Има две неща, които през изминалите десетилетия бяха от решаващо значение за отрасъл. От една страна през 90-те години товарните превози бяха либерализирани, от друга страна Европейският съюз прие 12 нови държави членки. Тези две събития продължават да имат значително отражение върху ежедневната ни дейност в отрасъла. Най-вече след присъединяването на нови държави членки се задълбочиха разликите в заплащането. Наскоро публикувано проучване във Франция показва значителни разлики в брутното възнаграждение между 300 и 3300 евро като съответно минимално и максимално заплащане. 270 евро, например, са ставките в България, а 16 000 в Белгия. Разходите за труд също показват големи разлики. 16 000 са разходите за един български водач, а 65 000, 56 000 извинете, за един белгийски водач. Тези разлики според мен не са напълно естествени. Много дружества преместват автомобилния си парк в момента в източноевропейски държави, но го правят само проформа. Променят се проформа регистрационните номера на автомобилите, но продължават да се правят същите курсове и продължават да се проучват и нови пазари, благодарение на конкурентните предимства в източна Европа. Мисля, че този проблем трябва да се уреди с съдължителни изисквания за установяване на предприятието. В противен случай ще има нелоялна конкуренция под формата на изтласкване. Ще се използват държави с по-низки разходи за труд и по-низки разходи за социално осигуряване на гърба на водачите. Така тяхното положение все повече ще се влушава. Мога да ви дам един много драстичен пример с едно латвийско предприятие, което е издавало латвийски разрешителни за работа на филипински водачи, които са извършвали курсове в Северна Европа. Какви са последиците от ни всички тези промени на пазар. Мога да ви дам още един пример. Дружество, установено в източна Европа, предлага части от автомобилния си парк в други държави, използва други държави като места за установяване. Така, например, 1200 от тези превозни средства са установени в Германия, 750 във Франция, Мога до безкрайност да продължа това изброяване. Нито едно от тези превозни средства не е регистрирано в държавата, където постоянно се предоставят услугите на това дружество. Не отправям критика към това конкретно дружество. Давам ви пример за модел, който се прилага в целия отрасъл. Какви са последиците от него? Тук виждате отказ от една публикация в пресата, в която много добре са описани последиците. Тук става дума за учредяване на първия профсъюз на тежкотоварните водачи в тази страна, за отстояването на техните права. Постоянно германските дружества в Европа губят пазарен дял, тъй като са обект на нелоялна конкуренция. Освен това се влушават социалните условия, при които работят водачите. И в държавите, където разходите за труд са ниски и не се спазват социалните стандарти, вече има липса на водачи. Но водачите само спорадично се завръщат от дома, извършват курсове в продължение на седмици и месеци, поради което трябва да почиват по магистралите или в чужди страни, както и в промеждутъците между два курса. Условията, при които живеят тези шофьори, нямат нищо общо с достойните условия на живот през 21 век. Това потвърждават и публикациите в пресата, които виждате тук на този слайд. Миналата седмица в Германия, например, имаше много тежки пътно-транспортни происшествия с смъртни случаи. Всичко това все повече ни безпокои. Отчасти условията на труд по за шофьорите са недостойни. Недостойни са условията по паркозоните, например. Какви са основните изисквания на отрасъла в Германия? Необходима ни е лоялна конкуренция, трябва да се подобрят условията на труд за водачите, трябва да се сложи край на социалния дъмпинг, директивата за командированите работници трябва да се прилага на практика. Това може да е съпътствано от преждевременно въвеждане на цифровия тахограф. По-нататъчното либерализиране, например по отношение на каботажа, следва да се предприеме само ако се хармонизират социалните стандарти разпоредбите за достъпа до пазара трябва да въжат в една и съща степен за всички видове превозни средства, както и за всички дружества. Не бива да се използва свободното предоставяне на услуги като претекст за не спазване на социалното законодателство на държавите членки. Освен това, най-късно след 3 до 4 седмици водачът трябва да се завърне в място, на мястото на установяване. Най-важното ни изискване е последното в списъка на този слайд, а именно ефективни механизми за контрол в съчетание с задължителни проверки, така че да може да се наложи спазването на законодателството. Опитът ни с нормативната уредба показва, че тя постоянно се нарушава, тъй като не се извършват проверки. Надяваме се, че пакетът за мобилност ще допринесе за решаването на този проблем. Thank you. Благодаря ви, господин Енгелхарт. Давам думата на господин Родригес Медал, директор на Конфебус, Асоциацията на автобусните превозвачи. Добър ден на всички. Благодаря ви за това, че ме поканихте и ми давате възможност да ви представя състоянието на автобусния транспорт а, и състоянието на пътния транспорт в Европа, което е много важна тема. А, това е един от отрасъл, който е много важен за испанската економика. 3500 са предприятията в сектора, 42 000 превозни средства, които свързват над 8000 населени места. 80 000 са преките работни места, генерирани в този сектор. Годишният оборот е от порядъка на 3 милиарда, а данъчните приходи около 1 милиард и превозват се всяка година 1 милиард 750 хиляди пътници в Испания. Пътният транспорт представлява дял от 52% от целия транспорт в страната, т.е. две трети от целия транспорт. И нашият, води, нашия водач, нашият шофьор е всъщност нашият посланник, тъй като той е в пряк контакт с нашите пътници. През Направихме през 2017 година един, едно сравнително изследване на усилие на ем, законодателните режими в 208 страни членки на Европейския съюз, като в което бяха включени различни аспекти. И се стигнахме до заключението, че има много разлики между отделните държави членки. Например, в Испания има колективни трудови договори и Същото въжи и за Германия, където също има колективни трудови договори, но възнаграждението зависи от е, ландера, в който е установено съответното предприятие. Е, също така стигнахме до заключението, че законодателството е различно, що се отнася до пътните е, происшествия, до нарушенията. Нарушение в една страна не е нарушение в друга страна. И начина по който се прекратяват също така трудовите договори, дали трябва предварително уведомление или не. И през 2017 година в, в нашите сектор, сектори, които обслужват международният транспорт, т.е. транспорт от Испания към други страни, се стъскаме с много трудности. Едни от страните имат едни изисквания, друга, други друга което е извънредна пречка за малките и средни предприятия, представлява административно бреме за тях, те не, не винаги познават положението в другата страна, необходимостта за водача да се регистрира на място или да не се регистрира, както и а, наличието на колективни трудови договори или липсата на такива, разликите в минималното заплащане. А, за това смят, смятаме, а, че трябва, трябва да има едно, едно много една, една еднаква дефиниция на международният а, транспорт и а, международни до, за достъпа до международния пазар на автобусен транспорт и изискванията в държавите членки в други държави. Също така трябва да има много точни правила, що се отнася до каботажа представете си. Примерно един автобус, който трябва да превозва деца или ученици или студенти в Рим или в друга европейски град. И на практика се оказва, че законодателството е едно, а нещата на место са съвсем други. Има, а, има друг вид контроли, проверки, а, е, изисквания за международния транспорт. Така че се приветствахме решението на Европейската комисия да излезе с един единен пакет за мобилността, който да включва и социалните аспекти. Но смятаме, че много от предложенията могат да бъдат подобрени. Първо, достъпа до а, сектора Всъщност в новото предложение се добавят допълнителни изисквания. По същият начин командироването на нашите шофьори. Ние смятаме, че международният транспорт е един много специфичен отрасъл и в никакъв случай а не трябва да се а, прилагат изискванията за командированите работници, за работниците в областта на транспорта. Те, трябва, тех, този отрасъл трябва да бъде а, регулиран от абсолютно специф, специ, специфични а, мерки. Също така а, не трябва да забравяме, че в а, този отрасъл има и много специфични винове транспорт, като например транспорт на деца. И тези специфики трябва да бъдат отчитани. Що се отнася до почивките на а, водачите, трябва да имаме предвид спецификата на транспорта, на специално на, специ, на транспорта на пътниците. Нашите водачи трябва да разполагат с по-особени, по-добри условия за почивка, тъй като те превозват хора. И В заключение смятам, че трябва да продължиме да организираме подобни дискусии и най-вече да има повече сравнителни изследвания между държавите членки, да продължиме да обменяме информация. защото не винаги сме в течение на нормите и изискванията в другите страни, включително и в съседни. Благодаря много, казва председателката за изказванията и презентациите. Всеки желая да се изказва, разполага с две минути, но е, няма да разреша изказвания повече от две минути, тъй като имаме нужда от време за отговори. И сега ще дам думата на нашият докладчик по командироването на водачите. Госпожа Килонен има думата. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, puhun suomea, kun siihen on kerran mahdollista. Благодаря. Винаги, когато мога, говоря фински. Ще се спра на няколко аспекта. Каква е вашата оценка на причината за това, че сегашното законодателство не е достатъчно контролирано от гледнат като изпълнение? По-конкретно става дума за предприятия, които извършват неправомерни действия. Имам и въпрос за това, че Европейския съюз е изправен пред вероятността от колективно наказание и страдат у нези, които не, не са извършили непременно неправомерни действия и какви могат да бъдат конкретните мерки срещу правилата, срещу предприятията, които не спазват правилата. Как да бъдат санкционирани тези предприятия, което да не е в ущърп на коректните предприятия. Освен това бяха споменати многобройни проблеми от ораторите и тези проблеми въобще не са включени в проблемите, които законодателството би трябвало да даде отговори. Как смятате, че можем в краткосрочен и дългосрочен план да уредим въпроса, свързан с почивката? какви са възможностите за решаване на проблема с местата за паркиране и почивка на шофьорите. Думата има госпожа Длабайова, докладчик на комисията ЕМПЛ за командироване на шофьорите. Заповядайте. Две минути. Аз съм не само докладчик по командироване на шофьорите, но и на командироване на работниците, което ще, който ще гласуваме след 2 часа. Можете да подкрепите моите изменения. Актуална е информация за предстоящото гласуване. Имаме едно съображение, в което искаме в отрасъла да има конкретно, специфично законодателство с новия пакет, но имаме и изменения, а, с което настояваме автомобилния сектор да бъде изключен. Също така искаме и преходни разпоредби преди влизането в сила на този пакет. Като човек, който много е работил по това досие, не мога да говоря с часове, но ще се спра на два въпроса. Първо, изпълнението много от проблемите в отрасъла а именно транспорта, са свързани с това, че няма изпълнение. Много предприятия извършват неправомерни действия. Мисля, че не бива правилата да бъдат твърде сложни за онези, които искат да ги спазват. Затова искам да попитам как да намерим баланс между приложението и новите правила. Според ораторите, кой е най-големият проблем? според тях. Недостатъчните проверки или недостатъчните правила. Второ, надигащия се протекционизъм в Европа. Новите държави и членки се присъединих към Европейския съюз заради единния пазар. Сега с новите предложения създава впечатлението, че се създават нови граници. Какви са вашите препоръки за свободно осигуряване на услуги и дали няма новото предложение да наложи непропорционален, непропорционална тежест върху работещите и предприятията. Господин Ван де Камп, имате, вие като докладчик имате две минути. Благодаря. Аз имам два въпроса. Всъщност и четиримата, имам въпроси и към четиримата оратори, най-вече господин Енгел Харти, госпожата от асоциацията. Кой ще плаща за, за местата за паркиране? Съгласен съм и с комисията Емпъл, че тези места за паркиране са новото предизвикателство частния сектор ли ще? Това питам колегата от Полша. Това не може да стане само с обществени субсидии. Частният сектор също трябва да плати. Частният сектор ще, ще плати ли? Второ, цифровизацията. Прочетах тази е, брошура от а, полския бизнесмен за това как да унищожим транспортния сектор. Може би можем да преодолеем проблема с, с бумащината чрез цифровизация. Вторият, и тъй като разполагам с още малко време, Бях шокиран от това, че чух за заплахите срещу малките и средни предприятия. Всичко, което казах експертите за МСП, и всъщност това е въпрос към Европейската комисия, не е нужно да отговарят сега. Много създаваме много трудности на МСП. Ще им е трудно да продължат да работят в международния транспортен сектор. И имам въпрос към Европейската федерация на транспортните работници. Благодаря, господин господин Бах, докладчик по времето за подборотното време. Благодаря на гостите ни експерти постоянно се повдигаха едни и същи въпроси, като например недостойните условия на труд, липсата на водачи, липсващата инфраструктура, например под формата на недостатъчна сигурност по местата за почивка и паркозоните. Вече от години говорим по тези въпроси. Не мисля, че настоящото предложение ще реши проблемите. Мисля, че трябва да има допълнителни разяснения. Ако няма яснота, то винаги ще се използват празнотите в законодателството, за да се извършват нарушения. Въпрос към експертите за намаляването на седмичното време за почивка. Времето за почивка за мен е свързано с безопасността на движението по пътищата. Ако разглеждаме двата въпроса, времето за почивка и безопасността по пътищата, според мен има пряка връзка между двата. Какво смятат експертите? Освен това, нещата се свеждат и до репутацията на сектора. Условията на труд за водачите са толкова сложни и тежки понякога, че постоянно има оплаквания за липса на водачи. Какво мислят експертите? Думата има господин Нилсон, който е докладчик в комисията Тран, достъп до заетост и автомобилния транспортен сектор. Благодаря. Всъщност всички аспекти са свързани помежду си. Съгласен съм с онези, които казват няма значение какви правила прилагаме ако не можем да осигурим тяхното изпълнение, така че наблюде контролът и санкциите са много важни. Цифровите тахографи са много важен елемент в тази област. По-нататък фирмите почтенски кутии. Бизнес моделът е проблем. Е, бизнес моделът на тези предприятия е, всъщност е, има за цел да избегне плащането на данъци и социални осигуровки. Това не е професионално. Достатъчно или недостатъчно е предложението на Европейската комисия? Следващият ми въпрос. Мнозина, които работят в областта на автомобилния тежкотоварен транспорт е, и е, работниците ми казват, че в този бизнес знаеш кога си напуснал страната си и знаеш кога, като се прибереш, можеш да извършиш каботаж. Ако не знаеш това, не е това начинът да се работи. По-нататък по комбинираната директива тя изигра своята част, тя вече не функционира пазарът като че ли решават проблемите. Комбинираният транспорт се използва за една цел, а именно да се избегнат правилата за каботаж. И какво е вашето мнение за директивата Комби? Аз смятам, че можем да изхвърлим и да разработим наново. Господин Фонтене. Извинявайте, госпожа Фонтене. Докладчик по становище в комисията ЕМПО. Имате думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на експертите за направените презентации по тази тъй сложна тема и която е от огромен интерес за всички нас. Всички искаме да подсигуриме, гарантираме социалните права на работещите в този отрасъл, но също времено и да осигурим устойчиво развитие на малките и средни предприятия в отрасъл. Аз не, не смятам, че необходимо да се създадат, създадат допълнителни правила и допълнителна тежест. Някои, които прекарват, да речеме, само няколко дни в месеца в чужбина. Сега, какво, какво означава един така месец от дни е, един след друг. Трябва да знаеме по какъв начин да изчислиме този месец така. Не смятам също така, че е, прилагането на, директ, на директивата в случай на каботаж няма да увеличи разходите на а, е, малките и средни предприятия в регламента 721 е, има условие за тонажа, който а, представлява а, каботажа за прилагане на тези правила. По, по, този, по този начин обаче смятам, че малките и средни предприятия веднага ще усетат тази тежест с намаляване на ефективността и на приходите. Благодаря ви. Виждате, че най-различни въпроси са ви зададени. Като, например, трябва ли да има допълнителни санкции за някои е, предприятия. Господин Ван говори за паркинговите зони дали частният сектор ще играе важна роля за създаване на подобни зони. Но бих искала и вие да отговорите в рамките на две минути, кратко и ефективно, господа, госпожа Фанденберг. Благодаря. Първо, по отношение на забележката, че няма контрол. Това не е вярно. Има, има контрол, може би не е достатъчно. Знаем, че на инспекторите им е трудно да контролират, защото често те не знаят как стоят нещата в друга държава членка. Когато спрат камион на пътя, те виждат само ограничен брой неща и не могат да направят проверка в държавата членка. има ли ниска степен на спазване на изискванията? Има. Само, че защо това е така, може би правилата не са ясни, дефинициите не винаги са ясни. Освен това, правилата се тълкуват по различен начин в различните държави членки. Що се отнася до въпроса на господин Ван Декамп, Камп, за зоните за паркиране. Няма обаче бизнес модел за онези, които искат да развиват подобни зони. Това въжи особено за магистралите. Много е трудно да се предвиди район, който, зона, която да е достатъчно голяма, за да се поберат камионите. И особено ако става въпрос за това да им се осигури място за преспиване. Няма а, бизнес модел. По отношение на цифровизацията, не можем да бъдем против нея, но тя трябва да е възможна за всички. Стигаме да проблемите на малките и средни предприятия. В много малки предприятия шофьор е, собственикът е и шофьор. Той работи през седмицата, в събота и неделя извършва административната дейност и по-нататък репутацията. Знаем, че тази репутация не е много добра. Но дефицитът на шофьори е свързан и с демографията не можем да решим този проблем, просто няма достатъчно млади хора. Господин Парило, заповядайте за две минути. Е изпълнение и контрол. Когато има 2 до 3% задължителен контрол, има 97% вероятност да не те проверят. И когато заработателят ми казва, че ще ми платят 2500, е, нещата са ясни. Има възможности, разбира се. Има университетско проучване в почти всички страни. Минимумът, минималната санкция е 30%, когато спе, се спрат от 3 от 100 спрени камиона, 30% са в нарушение. Ако искаме, да, ако искаме да намалим административната тежест, нека да се сбързим с предложенията и нека да предприем цифровизация. Нека камионите, нека да спрем камионите, които не спазват правилата вместо да спираме 70 камиона, които спазват правилата, да спрем останалите 30. 30% нарушение означава ли, че има диспропорция? Не. Решение, да, разбира се, има такива. Например, предварителна декларация, която е в 2014-67 защо да не има централно място в Европа, където да се подава централна декларация. По този начин ще може да се извършва контрол и да се намали броя на тези 75%. При привлекателността на сектора нека да се обърнем към условията на труда. И обръщането на пирамидата се обяснява и с този елемент и за нас е ясно, че имаме инструменти за контрол, но има нужда от политическа воля, имаме нужда от интелигентен тахограф, но това предполага преходни мерки, когато, който ще изтече след въвеждането на интелигентните тахографии. Господин Волски. Szanowni Państwo, jestem z zawodu prawnikiem, ale należę do tych nielicznych prawników, którzy nie wierzą. Благодаря. Юрист съм, но не съм сред онези, които смятат, че можем да променим реалността само по линия на законодателството. С това мисля, че отговорих на немалко от зададените до тук въпроси. Защо не се спазва в момента законодателството. Ами трябва да си зададем въпроса дали тази нормативна уредба отговаря на здравия разум, дали е разбираема. Нека ви дам за пример регламент 303 от 2016 година. Там се урежда хипотеза, при която водачът е забравил документите и тази хипотеза се квалифицира като много тежко нарушение, което пък от своя страна се отразява на статистиката. Времето за почивка на шофьорите. И тук се намесва статистиката. Може би трябва да подходим по-различно. Може би трябва да предвидим изисквания, на които трябва да отговаря кабината на камиона. Ако кабината на камиона отговаря на определени условия, то шофьорът може да си почива там. Ако не, трябва да се търсят други альтернативи. Изключването на превозни средства с тонаж под 3,5 тона. Какво е въздействието на мястото на установяване на предприятието върху сигурността? Никакво но може би за тези превозни средства трябва да се постанови продължителността на работното време, да се предвиди задължителното използване на цифрови тахографи. Така може да се реши проблема, вместо да се предвижда задължение за мястото на установяване. Кой следва да понесе разходите за паркозоните? И ние поляците, сега закупуваме паркозони в Германия за нашите водачи. Господин Енгелхар, за две минути. Нека и аз първо кажа нещо. По време на следването си управлявах превозно средство с голям тонаж 40 тона. Освен това съм работил за голям превозвач. Работил съм като предприемач, така че познавам и двете гледни точки. Нормативната уредба трябва да е приложима, трябва да е такава, че да са възможни проверките. Освен това и превозвачите не бива безогледно да се стремят към печалби. По-точно у нези предприятия, които използват превозвачи показаното от господин Ван Декамп за паркозоните. Мисля, че тук има възможности. Може да се удължи, например, кабината, а не да се оголемява пространството за товарене на стоките. Камионите на шофьорите са техните домове, но те трябва да са оборудвани така, че поне да има санитарни възли. Ако, например, кабината се удължи с още един метър, няма да има проблем с това. Някой говори за това, че има прекалено много разпоредби. Проблемът според мен е, че разпоредбите не са достатъчно конкретни, т.е. няма възможност за проверки. Намаляване на седмичното време за почивка. Аз, когато работех като шофьор, то бе 24 часа и ми беше достатъчно. Сега водачите винаги споделят с мен, че искат по-рано да се върнат при семействата си и по-дълго да са с тях. Проблемът с имиджа. Три са проблемите тук. Първо, възнагражденията не са достатъчно високи. Второ, условията на труд, санитарните условия не отговарят на стандартите. Трето, младите шофьори искат след определено време, което са били на пътя, да се завърнат върнат при семействата си? Как можем да се борим срещу фирмите от тип почтенски кутии? Може да се въведе определен процент курсове, над който трябва да фирмата да се установи някъде. Мисля, че също така разпоредбите трябва задължително да въжат и за по-малките превозни средства. Господин Робитър благодаря, ще много кратък. Проблема според мен е приложението на мерките. Понякога и въпрос на тълкуване също. Понякога става дума и за вторична нормативна уредба, която не винаги е позната в други страни. В, в някои страни има много, прекалено много мерки, прекалено много наредби, в друга много по-малко. И всичко зависи къде точно се провеждат контролите. Също така, дали предложенията на Европейската комисия всъщност създават нови граници. Да. В, на, ня, ня, някои страни с създават допълнителни пречки и може би с, с прекалено много законодателство. Да, дали усложняваме живота на малките и средни предприятия? Да, е, още повече да не, не, да не забравяме, че има недостиг на професионални водачи, а да не говориме, че за а, е, шофиране за, на автобус се изискват а, е, доп, допълнителни умения. Так, така че трябва да се предложат много по-привлекателни условия за хора, които да навлезат в тази професия. Благодаря за отговорите, които бяха много кратки, тъй като ни разполагаме с много време, но продължаваме нашата, нашият дебат. Ще дам думата и на представители на едната комисия, и на другата комисия, госпожа Лукашенск. Имате една минута. Бъдете много кратка. Благодаря, госпожо председател. Оставам с впечатлението, че нормативната уредба е била приспособена към очакванията на политическо ниво и че не е била проявена воля за избягване на злоупотребите, например. Беше опоменато, че ще се увеличи административната тежест, т.е. че вместо да се разкриват работни места, в резултат от предложението на комисията все повече ще се увеличават разходите за труд. За нас е важно да знаем какво ще е въздействието на нормативната уредба, която ще приемем върху работните места? Имам въпрос за дружествата тип Пощенска котия. Защо да не можем да публикуваме списък с подобни дружества? Ако ще задължаваме водачите да правят публично достояние за платите си, то защо да не можем да направим публично достояние и такива фирми? Госпожа Моранша. Госпожа Моран Шартие, ораторите показаха, че автомобилният транспорт е специфичен сектор. В директивата за командированите работници ние положихме усилия да няма правен вакуум. Няма нищо по-лошо от правния вакуум. Той би противоречал на интересите на сектора, на работещите в него и на предприятията. Само това мога да ви кажа днес – този въпрос е изключително важен. Никой в Европа, никой работещ няма да спечели, ако има правен вакуум. Благодаря, госпожо Моран Шантия. Можете да разчитате на комисията по транспорт, тъй като ние казахме, както и каза и комисаря, че директивата за командированите работници трябва да защитава всички сектори и особено транспортния сектор. До, сега думата, давам си думата, тъй като съм с докладчик. Говорим за контрол, говорихме за тахографа, ние имаме иллюзията, Госпожо председател, имам процедурен въпрос. Вие би трябвало да сте неутрален председател. Моля ви, въздържайте се от политически изказвания като неутрален председател. Аз само напомних позицията на Европейската комисия, която беше пределно ясна, тъй като ние изслушахме. Но не сме в Европейската комисия, ние сме в Европейския парламент. Аз приключвам с въпроса си и ако искате в края на заседанието да поговорим помежду си, нека не се бавим. Вярно е, че това няма да стане 2000 е, le digital aujourd'hui, avec le digital, on peut tout. 2004 няма да стане. 34-та не трябва да бъде, ще да бъде много по Мисля, че трябва да го програмираме по начин, по който не сме съгласни. И въпросът ми е за контрола. Как да засилим контрола? Тък, тахографът не може да направи всичко. Въпросът ми е готови ли сте Европейския съюз да предвиди европейски жандарм и истинска европейска агенция по автомобилния транспорт? Това е първият ми въпрос и вторият ми въпрос. Господин Балаш има една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Комисията по социални въпроси. След един час ще гласуваме командироването на работниците. Внес, има внесени изменения за изключване на транспортните работници. Надявам се да не се приеме, защото има за законодателен вакуум и бихме изпратили много лош сигнал към сектора. По въпроса за контрола, ням, ние гласувахме тук в парламента и хубаво е, че го напомнихте, че сме в парламента. Преже желанията на предприятията за агенция, нещо, което беше гласувано. Гласувахме интелигентен тахограф, който да бъде въведен максимално бързо и гласувахме за електронни интегрирани устройства за данните за, за водачите. Комисията е тази, която сега трябва да поеме своята отговорност. Благодаря господин Балаш, госпожа Грапини. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че чух много противоречиви неща от експертите и имам някои въпроси в интерес на яснотата. Първо, от има противоречие в казаното от експертите за освобождаване на пазара, а другите и са за ограничаване на пазара. Ако ние сме за, ако ние сме част от един пазар, трябва да настояваме за субсидиарност. И как определяте социален дъмпинг? Чух много объркване за плати в едни страни, социален дъмпинг в други. Така че имаме нужда от доста яснота какво означава социален дъмпинг, какво означава субсидиарност. До какви осложнения за малките средни предприятия ще доведе до това? И след като има хора, които пътуват в продължение на 3000 км по даден маршрут, какво означава това за предприятията? Ние трябва да спазваме договори, трудовите договори между работодател и работещ. Какво ще, какъв ще е резултата върху работещи? Моля, спазвайте ограничението във времето. Господин Дели. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, като докладчик в сянка по от името на ЕНП за е, специалния закон имам два кратки коментара. Е, първо, след като изслушах уважаваните е, експерти, те казаха пределно ясно, че предложението на комисията върви в погрешна посока. Тъй като иска да подложи шофьорите на правилата за командироване на работници и а, второ, искам да чуя малко повече детайли а, за малките и средни предприятия. Чухме доста смущаващи неща за тези предприятия, особено по отношение на намаляването на бюрокрацията Имате ли подробности за въздействието, за евентуалното въздействие на предложението на комисията? Колко работни места ще бъдат изложени на риска? Благодаря, госпожа Язловецка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за днешното изслушване. Благодаря и за направените до тук изложения. Обърнахте внимание на това, че в 30 от 100 случая се установяват закононарушения – Проблемът е в тълкуването на разпоредбите в държавите членки. Няма правна сигурност. Европейският парламент трябва да се погрижи за правна сигурност. Нормативната уредба за отрасъла на транспорта трябва да отговаря на здравия разум. А що се отнася до проверките в сектора на транспорта. Прекалено малко са на брой тези проверки. Е, вероятно това се дължи на факта, че е прекалено сложна обстановката в отрасъла. Един от експертите ни даде пример за това. Даде ни пример за допълнителното осложнение, което ще внесе и пакетът за мобилността. Мерси, президент. Е, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че да говорим за протекционизъм, когато говорим за приложение на законодателството, всъщност а, това са взаимоизключващи се неща. Сега, тук, доколко включването на пътният транспорт в директивата за командироване може да бъде в ущърп, особено когато става дума за каботаж. Предприятията трябва да, организират превоза, така че а, техните водачи 45 часа почивка, да разполага се 45 часа почивка в седмицата и да се връщат веднъж седмич, месечно в къщи. Но защо не се използват парковите зони, които имат охрана, имат санитарни възгледи, въз, възли, а на други място. Просто защото те се заплащат, а там има и охрана и а, съответните добри условия за настадяване. А, също така, кажете нещо за мерките, свързани с систематичния каботаж. Благодаря, госпожо председател. Искам да един общ коментар. Вътрешния пазар е създаден за хората, а не обратното. Това трябва да е пределно ясно. Говорим за основни правила и основна защита. И това трябва да е позицията, която да ръководи парламента. Следващия въпрос е свързан с спазването на законите. Ораторите казаха, че има проблем с контрол. Няма ли нужда от повече европейско сътрудничество? И смятате, как мислите за трудови инспекции или агенция, които да контролират правилата, които не се спазват? Иска, бих искала да чуя какво мислите. Госпожа Яла Сендер, една минута. Само една минута. Благодаря ви. Първо, бих искала да кажа, че в пакета има някакъв дисбаланс. Като, като, като, като че ли самия водач е отговорен, става отговорен за всичко. А не предприятията, не работодателя. Също и също време, но само се удължава черния списък на предприятията, които нарушават нормите. Е, списъка е все по-голям, но аз искам да го видя черно на бяло. И второ, Перифе, така наречените периферични страни. Защото нека не забравяме, че Европа се простира от Португалия до Черно море, от Гибралтар до, до Скандинавия. Тоест, ние, които сме по периферията, а, плащаме повече и разходите ни са много по-големи, а също времено имаме и повече добавена стойност от тези, които са в центъра на Европа. Така че трябва да се вземе предвид и периферичното разположение на странете, и не съм Благодаря ви. Питър Лунгрин, ако обичате, а, придържите се към времето, с което разполагате. А, благодаря ви. Знаете, че съм бил 30 години водач на камион преди да стана депутат. Бил съм водач на камион, извършващ международен превоз. Много, много контроли бях и се извършвах още тогава на, на товара, на камиона. Спал съм по а, хотели, но е най-важното, нали, знаете ли какво е най-важното за шофьора? Да, да получава възнаграждение, за да може да а, си закупува топла храна, да, да ползва санитарен възел, душ и да може да се прибере при своето семейство. Това са неща, които не могат да се а, контролира но като цяло в, в отрасъла има много проблеми. Съгласно статистиката, къп, къп, къп, каботажа разрушава част от транспорта в Европа. Някои датски пред предприятия отварят филиали в страни, където заплатите са много по-низки, само и само за да наемат работници там. Как можем да решиме този проблем с нелоялната конкуренция, ако не прилагаме правилата за командироването? Господин. Господин Ертук. Нека бъда съвсем честен. Малко съм разочарован. Разочарован съм, защото в продължение на години експертите правят едни и същи констатации. От години наред вече каним тук експерти и чуваме едни и същи неща. Би трябвало да ни предложат повече решения. Представителя на Федерацията на транспортните работници. Казахте, че трябва да има равно заплащане за равен труд, но действително това ли е вашата позиция, тъй като има много представители на централно и източно европейски държави, които не застават зад това? Uh, Господин Кистелър, изслушах за административното бреме при изчисляването на разходите на малки и средни предприятия. Интелигентният тахограф ще дава възможност да се наблюдава дейността на шофьора 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всичко Така че бих искал да задам въпроса. Защо бяха необходими 15 години за въвеждането на интелигентният тахограф, ако а, големите предприятия и предприят, транспортните предприятия а, могат да а, спестат много средства за това. Господин Артус, имате 20 секунди, за да зададете въпроса си. Благодаря. Наистина не се справих добре с времето си. Вече си зададох въпроса на експерта от Федерацията на транспортните работници. Имам въпрос към господин Парио. Толкова ли е важно и необходимо шофьорите да си почиват в ефтини хотели, в долнопробни понякога хотели, където условията са по-лоши, отколкото вероятно в шофьорските им кабини. Наистина ли настоявате по този въпрос? Мерси, мадам на президент. Господин Ревке, благодаря, госпожо председател. Два въпроса. Имаше две различни позиции. Смятат, смятате ли, че а, разликата в а, възнаграждението между а, западните и източните страни се увеличава или намалява? И второ, смятате, че липсата на, на водачи и на шофьори се дължи на недостатъчното заплащане или на недобрите трудови условия. Благодаря, господин Рике. Господин Енчевски. Господин Золотовски, благодаря, госпожо председател. Намаляване на административната тежест чрез разширяване обхвата на разпоредбите. Като че ли по този въпрос говорим днес? Съгласен съм с казаното от госпожа Грапини. Тя настоя за определение на социалния дъмпинг, за спазването на принципа равно заплащане за равен труд на едно и също място. Можем да, да разширим този принцип, да добавим и при един и същи работодател. Какви ще са последиците от това? Въпрос към господин Вронски. Говорихте за това, че не са достатъчни три дни, за да се постанови командироване. Колко дни според вас са необходими? Благодаря, госпожа Демонте. Една минута. Благодаря. Два въпроса. Един е свързан с зоните за паркиране. Смятате ли, че е възможно да се предприемат приеме мярка като финансиране на проект от страна на частни субекти и те да си възстановят инвестициите от превозвачите. Второ, как да се решат проблемите с трансграничните превози? Аз съм имал възможност да задам тези въпроси и на други изслушвания. Смятам, че каботажа може да бъде избегнат при трансграничен транспорт. Как можем да решим тези въпроси? Благодаря, госпожо председател. Имам, имам много прост въпрос Моя въпрос към Асоциацията на Европейския транспорт и Федерацията и специално секцията а, за пътен транспорт. Вие сте ли в социален диалог и, и, мож, и можете ли да постигнете някакъв компромис по направените предложения? за да можем след, след това ние до края на своя мандат да постигнем компромис по един законодателен стък. Така че, мисля, че тук се правят различни а, изказвания. Нека използваме времето да не правиме политически декларации, а да изслушаме е, едните и другите и да зададем необходимите въпроси. И сега давам думата на нашите експерти. Всеки един от вас има две минути, за да отговори на въпроса. Но ако нямате достатъчно време, ще можете да ни отговорите допълнително и в писмен вид. Първо, дали смятате, че може да се направи черен списък на предприятията? Какво смятате за каботажа? Смятате ли, че трябва да има еднакво възнаграждение за еднакъв труд? А, дали почивката трябва да се прекарва в хотел или в добре обзаведена кабина, дали се увеличава или намалява разликата във възнаграждението между западна и източна Европа. Госпожа Вандерпелт, имате думата за две минути. Благодаря ви. Що се отнася до списъка на предприятията а, почтенски коти, няма, всъ... няма всъщност, наистина нямаме дефиниция за това кое, е, какво е социален дъмпинг, така че трудно може да да се създаде дефиниция, която да бъде приемлива за всички. Що се отнася до парко местата, няма все още бизнес модел за създаване на зони за паркиране и все още не е реалистично в краткосрочен план да решиме въпроса. А, колкото до липсата на шофьори, недостига на шофьори, мисля, че проблемът е, идва от демографията. Просто има по-малко млади хора, които искат да прегърна тази професия. А колкото до социална, социалния диалог. Ние с най-голямо удоволствие бихме е, искали да постигнем е, консенсус и да определиме заедно с различните други заинтересовани страни дефиниция, която да бъде приемлива за всички. А колкото до разликите между Западна и Източна Европа, основно Основният проблем проистича от разликата в цената на труда и разходите на съответното предприятие в зависимост от страната, в която е седалището на това предприятие. Господин Парио. Европейска агенция, ние сме за. И от години вече ние искаме да има подобна агенция и да се създаде социално партньорство с нея и вече сме изработили много от критериите. Сега, про противоречието в мненията. Ние искаме да се спазват законите и като цяло нормативната уредба. Пра, при, прилага се трудовото право на страната, от която а, съм. Има решение на съда в този смисъл. колкото до капотажа. Най-голямата федерация на работодателите в Италия Твърдата. че е, с каботажа постигат огромни резултати предвид цифровизацията на управлението на дейността. почивката в кабината не. Разликите във възнагражденията между изток и запад се увеличава. Няма до... Възнагражденията не са достатъчни, за това има недостиг на шофьори. Социалния диалог – в момента го водим такъв социален диалог. На 27 октомври имаме е, среща и се надяваме с е, нашите европейски партньори да го доразвиеме. И да обсъдиме повече въпросите свързани с трансграничния транспорт – контролите и координацията между различните страни. Просто има липса на координация между различните европейски държави членки. Благодаря, господин Вронски. Благодаря. Защо не би трябвало да се публикува списък на дружествата тип почтенска котия? Ние Не бихме били против това. Може да има няколко стотин такива фирми, но предстои да се променят правилата за хиляди превозвачи. Много са важни периферните региони. Важно е да има конкурентоспособност Вероятно е някои стоки изобщо да не могат да бъдат превозвани, ако няма конкурентоспособност. Интелигентните тахографи. На времето, когато работех в администрацията, се наложих за интелигентните тахографи. Теоретично те би следвало да решат всички проблеми, но доста бързо стана ясно, че някои водачи подхождат много творчески, като истински хакери, поради което тахографите не функционират. Същото въжи и за преоборудването. Достатъчна ли би била директивата за командироването на работниците? Ако не променим метода за калкулиране, то стоеността ще е 15 дни. А ако една минута се равнява на един ден, то стоеността може да е и 10 дни. По въпроса за социалния диалог. Водим социален диалог с профсъюзите, както и с солидарност. Вече се наложихме с редица инициативи. Неведнъж сме канили Европейската федерация на транспортните работници, но отговорът от нейна страна винаги бе, че няма време. Като че ли тази федерация не желая да разговаря с нас. Не така би трябвало да се води социален диалог в името на работниците. А що се отнася до качеството на услугите, всички предоставяме едни и същи услуги. Господин Енгелхарт, при всички положения сме за съставянето на списък с дружествата от тип Пощенска котия. За сме и за създаването на Европейска агенция за автомобилния транспорт. Какво е социалният дъмпинг? Огромните разлики в заплащането от до 40 000 евро говорят сами за себе си. 45-часовото време за почивка. С удоволствие ще се изкажа отделно по този въпрос, тъй като две минути наистина са много малко. 45-те минут, а, часа почивка. Защо водачите не се завръщат по домовете си за тези 45 часа, тъй като това не е част от бизнес модела. Част от бизнес модела е в продължение на 6 месеца водачите да работят в чужбина, за да може да се реализират колкото се може повече печалби при по-низки разходи. Поради това не се използват и паркозоните. Напълно е прав господин Лундгрен. Съгласен съм с него. Трябва да работим за хармонизиране на възнагражденията, но и за хармонизиране на условията на живот. Господин Хартунг, Излезли сме със съвсем конкретни решения по всеки един пакет. Ще ви ги изпратим разликите между Запада и Изтока. Двете страни водят диалог. Разбира се, те принципно се разминават по някои основни положения, но и дружествата в Източна Европа вече се сблъскват пред същите проблеми, пред които се сблъсквахме и ние преди 5-6 години възнаграждението на шофьорите, рамковите условия и възможността за планиране на личния им живот. Това е много важно за водачите. Европейската асоциация на автомобилните преводачи и Федерацията на транспортните работници. Вече си взаимодействаме с тях. Готови сме да си взаимодействаме и с Европейския съюз за реализиране на предложенията ни. Господин Родригес, да. Благодаря, ще бъда много кратък. Това са въпроси свързани с координация. Аз съм привърженик на така наречения софтвол, мекото законодателство. Мисля, че Европейския съюз разполага с много инструменти за решаване на проблемите. Включително някои от проблемите не са просто законодателни законодателни, а въпрос на тълкуване и на приложение. По, въп, по конкретните въпроси. Мисля, че е, за измамите и за обикалянето на закона, мисля, че това е въпрос по-скоро свързан с европейският е, бюджет. Колкото до периферичното местоположение на някои държави членки и предоставянето на услуги. Това трябва да се вземе предвид. Т.е. че не всички държави, държави и членки имат еднакви възможности при е, търговския обмен и обмена на пътници. Благодаря и сега давам думата на моята колега, която ще направи заключение от името на Комисията по заетост. Благодаря. С голям интерес проследих разискванията. Основната тема, която обсъдихме, беше почтеността, необходимостта от сътрудничеството, от сътрудничество и въпроса за това на какво да заложим при конкуренцията, на възможно най-високите стандарти или на възможно най-низките разходи. Конкурираме се не само помежду си тук в Европейския съюз, конкурираме се и с останалата част от света. Тази конкуренция може да е устойчива единствено и само ако хората усещат, сигурни са, че към тях се отнасят справедливо и че не ги използват. Мисля, че дебатите днес бяха много ползотворни и интересни. Благодаря на всички ви за участието. Предстои след малко тук в Комисията по заетост да гласуваме. Затова сега трябва да се ориентираме към приключване. Благодаря ви още веднъж за участието. Благодаря ви, че споделихте с нас вижданията си и опита си по този толкова важен въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз ще направя ще кажа няколко заключителни думи от името на Комисията по транспорт. В момента представям заключението. Това е много важен дебат, който не можем да прекратиме така. Става дума за много важна работа по пакета за мобилност. Става дума за няколко законодателни предложения, които ще се разглеждат едновременно. Въпреки, че комисията направи особ... известни усилия, ние искаме да постигнем успех, т.е. да бъдат решени проблемите, свързани с социалните аспекти увеличаването на измамите на злоупотребите. Вие ни представихте условията на живот на някои от водителите в Европа. Условия, които са наистина недостойни и неприемливи. Нашето желание е да има контрол, повече проверки, Споделяме казаното и от председателя на Европейската комисия да има а, еднакво възнаграждение за еднакъв труд на едно и също място и да не затваряме очи пред проблемите, каквито и да са те. Защото ако го направиме, просто отваряме разчистваме място за онези демагози, които искат да подкопаят европейският проект. благодаря, скъпи колеги. С това подканвам колегите от Комисията по транспорта да напуснат. Довиждане и до скоро. Okay, friends, uh, prepare for the vote and... Здравейте, приятели! Нека се подготвим за гласуването. Проверете дали си